Shall we start, ladies and gentlemen? Да започваме ли, госпожи и господа? Добре дошли, уважаеми колеги. Интересна среща ще бъде това. Единственият проблем с това заседание е, че се провежда в четвъртък след обед. И предполагам, че останалите колеги имат прекалено много работа да вършат. И поради тази причина сме в толкова камерен състав. Но ще обсъждаме много интересни теми и първата тема и е разглеждането на стратегията на Европейския съюз за Черно море. Докладчик е госпожа Тикао. Давам ви думата. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr... Благодаря, господин председателю. Тук става въпрос за една много важна тема, а именно има ли превод? И така става въпрос, че Европейския съюз участва активно в стратегиите, изготвени за развитието на Черноморския басейн, България и Румъния станаха важен фактор в този регион. И този регион представлява много важна част от стратегията за осигуряване сигурност на ресурси и енергия от Централна Азия. В моето становище се позовавам на дългосрочното партньорство между Европейския съюз и Русия и общите интереси на тези две страни. По отношение на инвестициите в региона, на търговските споразумения, засилване на конкурентноспособността и на търговията в региона. В доклада също се споменават и ам, електрическите а, връзки, а, също така и електроцентралите от всякакъв вид. Необходими са нови инвестиции в региона, но също така и равни условия, които да се предоставят на инвеститорите в региона. Енергийната сигурност в региона се оповава върху диверсификацията на ресурсите. Ресурсите в тази насока проектът на Буко е много важен и трябва да се ускорят стъпките по неговото изпълнение. Между Триест и Констанца има а, газопровод. Друг проект е под името Агри. Това е преноса на газ от Грузия през Черно море към Констанца. В това отношение важно да се подчертае, че енергийните мрежи могат да функционират и а, ефективно и между съседните държави, а, граничещи с Черно море. Мога да спомена лекси и. А, а, извинете, мога да а, спомена. BSI, което е а, връзката между черноморските държави. И в а, тази насока а, се поощрява комисията да изработи нови проекти в областта на енергетиката. Искам да спомена, че е необходимо да се подобрят дейностите в пристанищата, най-вече на по-добро обслужване в газовите и нефтените терминали в тях. Трябва да има съвместимост между отделните видове транспорт, така че да има свързване на транспорта по вода и по суша. Черно море е единственото море до сега, Европейския съюз не е инвестирал в водни пътища. Също така, Многостранното сътрудничество в енергийния сектор трябва да бъде поощрявано. Не на последно място да се поощрява възоснова на законодателството в енергийната област – това сътрудничество трябва да бъде подплатено и от съответните финансови помощи. В Европейския съюз има такива финансови инструменти. Има организация за економическо сътрудничество в Черноморския басейн и според мен е крайно време Европейския съюз да стане по-активен в този регион. Ето защо призоваваме комисията да изработи стратегия за развитие на Черноморския басейн, една стратегия придружена с план за действие, която трябва да включва следнище области околна среда, сигурност, миграция, културен обмен, пренос на енергия и така нататък. Искам да подчертая, че превода на румънски ам, съдържа една грешка. На английски това са flagship Project, това са стратегически проекти, а на румънски са преведени като пилотни проекти. Е, ето, защо искам да помоля да се извърши една корекция, защото тук става въпрос за стратегически проекти в е, Черноморския басейн. И е, тази насока е важно да се направи тази корекция, да се поправи тази грешка. Искам също така да допълня, че плана за действие е свързан с Европейската стратегия за развитие на Черноморския басейн. Всъщност, може много а, лесно да бъде приведен на практика, тъй като има три партньорства, които могат да участват в изпълнението му. Става въпрос за околна среда, транспорта, за който отговаря Гърция и а, енергията, за който сектор координираща роля има България. Тези партньорства създават а, ред възможности и а, стратегията за Черноморския басейн ще означава едно значително подобряване на развитието на а, този регион. И се надявам, че Европейския съюз ще може е, да помогне на този регион да се справи с е, предстоящите предизвикателства. Благодаря, каза председателя, благодаря за вашата информация. Малко сме на брой, но аз лично научих нови неща. Колегата Пипалс има думата. благодаря, господин председателю. Аз съм представител на колегата Ван Нистерой. Ще изкажа неговата позиция. Ние сме съгласни с становище, изготвено и госпожа Тикао. То предлага една оптимална стратегическа линия, която ще доведе до развитието на потенциала на този регион, потенциал, който можем да използваме. Също одобряваме това, че е описа начина, по който а, интелигентно може да се свържат всички а, системи. Тази стратегия е много важна и вашето становище е е, може би, единственото по рода си. За първи път чета, че някой предлага оптимално обвързване на отделните видове транспорт. Е, за първи път се говори да се използват е, съществуващите възможности, без да се изискват допълнителни средства. През следните 6 години такова нещо не съм видял. Ето защо си заслужава с много повече енергия и а, да ви подкрепим. Единственото, което липсва е връзката към стратегията за Дунавския регион. А, и смятам, че мог, могат тези две стратегии а, да се имат допирни точки да се объединят и в тази насока аз ще внеса изменения. Благодаря, каза председателя. Благодаря на експерта Пипер по този въпрос. Има ли други изказвания от другите докладчици в сянка? Госпожа Валиан, Шиманс, господин Шимански, който днес не е тук. Ако няма други, които искат да взема думата, ще дам думата на комисията. Има ли някой от комисията? Моля, имате думата. Не мога да прочета името ви, съжалявам. Да, много ви благодаря. Искам да отправя благодарност към докладчика за тази да това изчерпателно представяне. От, ние от комисията сме съгласни с много от представените елементи, но бих искал да подчертая, че ние сме убедени и смятаме, че на този етап е много по-важно да консолидираме сближаването в Черноморския регион. Както знаете, тази инициатива беше а, започната през 2008 година по време на а, среща на министрите на Европейския съюз и на министрите от региона. Според нас, наистина е важно първо да се консолидира тази начална инициатива, преди да преминем към по-нататъчни инициативи. Да, има три партньорства във връзка с околната среда, транспорта и енергетиката. Тази година е започната само една от тях, е, именно в окол... по околната среда, останалите са в процес на развитие. Това е така не защото изоставаме в работата си, не защото липсва интерес в региона, но трябва да приемам и проблемите, пред които сме изправени. Основният проблем е, че там има големи държави, които не могат да приемат никакъв ход от страна на Европейския съюз в региона. Да, те казват, вие сте част от региона, не само заради Гърция, но защото чрез България и Румъния разширяваме своето присъствие там, но не сме единствени. Има и други области, като да речем региона около Балтийско море. Това е нашата позиция. Смятаме, че трябва да се консолидира първоначалната инициатива, тъй като тя е добра и включва целият набор от инструменти, с които разполагат на Европейския съюз, за да се консолидира както регионалното сътрудничество в рамките на самия регион, така и да се разшири сътрудничеството между региона и Европейския съюз като цяло. Още един коментар. Да, разбирам прерогативите на тази комисия. Поставянето на ударение върху енергетиката. Разбирам, че това е важен въпрос за целия Европейски съюз. Но не трябва да поставяме сътрудничеството в региона само на основата на енергетиката, тъй като не само този отрасъл е толкова важен. Имаме и други области, в които постигаме успех, например трансграничното сътрудничество и сега мога да се похваля с успех за първи път в историята. Не, това е преувеличение, разбира се но и имаме транснационално, трансгранично сътрудничество в Черноморския регион. Тази програма е малка в сравнение с други програми, като тази в Балтийско море, но нека не забравяме, че това е първи подобен успех, не е повторение на предходни постижения. И наистина се надявам, че тази програма, която поставя ударение върху гражданското общество, ще постигне успехи. Този период от 2007 до 2013 година и се надявам, че през следващия период ще можем да убедим вас и отговарящите за бюджета да отделят повече средства за тази интересна и много полезна програма и програми, за да посеем семената на успеха и да постигнем успехи в други области и да постигнем решението на някои дълго отлагани въпроси, създаващи напрежение в региона. Благодаря. Благодаря. Колегата Тикал има отново думата. Благодаря господин председателю. Благодаря на комисията за за позицията, която те изложиха, позицията на комисията. Е, хубаво е да се създаде такава стратегия за развитието на Черноморския е, басейн. На е, скоро четох, че Русия иска да пренасочи износа си на газ през Азия и Китай. Ето защо смятам, че Черноморския басейн – като се има предвид близостта му до Каспийско море, е един регион, който е богат на въглеводород и може да допринесе е, за по-добрата енергийна сигурност е, в Европа. Ето защо не трябва нещата да се протакат. Посочвам, че в този регион има добре развити а, промишлености, разбира се, със своите особености в различните страни, но това може да се използва. Може да се изгради едно а, равнопоставено партньорство. Искам да се спра на точка 8 на становището на комисията ИТРЕ. Ние не се ограничаваме в а, сферата на енергия. В а, този регион има и а, други а, сфери, които могат да бъдат доразвити. Могат да има стратегически проекти в областта на устойчивото развитие, сътрудничеството, подобряване на при изграждането на мрежи, предоставяне на услуги, подобряване на транспорта, културен обмен. Така че с други думи има редица възможности. Този сектор е един стратегически сектор за Европейския съюз, но това ще предостави една възможност за е, развитие в този регион. По мое мнение, Европейския съюз трябва да придаде по-голяма стойност на този регион и може да се подобри енергоснабдяването възоснова на едно равнопоставено партньорство. Очаквам мненията на колегите, но аз съм убедена, както вече казах, че парламентът ще е по-дълновиден. Що се отнася а, до а, економическото развитие на Съюза и парламента вече може да защитава своята позиция. Благодаря, казва председателя. Срока за внасяне на измененията е 12 октомври. 12 часа. Следващата точка от дневния ред е 17 та от ВВП измерване на предъка свят на промени. Колегата Матиас е докладчик и има думата. Ehm, eh, Благодаря, е, господин председател. Е, най-напред трябва да кажа, че този доклад е много навременен. И парламентът е, трябва да изрази своето становище по отношение на този доклад. Защото БВП, брутния вътрешен продукт, като мерило за напредъка, е, има своите ограничения. Той измерва производството, а не благосъстоянието или пък качеството на живота. Затова се струва да се обсъди този въпрос. Един от начините да преодолеем тази слабост е като дефинираме допълнителни показатели. които биха могли да ни против, против, предоставят достатъчно информация за взимане на а, точни политически решения. Както казах, е, брутният вътрешен продукт е свързан с производството. Необходими са ни допълнителни показателства, показатели, за да може да оценим качеството на живота. Трябва да се включи социалната среда, развитието, качеството на живота, научните изследвания, социалното равенство и условията за труд и заетостта. Второ, мисля, че допълнителните показатели ще отразят по-добре макроекономическата дейност, отколкото използването единствено на БВП. Могат да се включат не търговски аспекти в оценката. Т.е. може да оценим външната положителна и отрицателна стойност. Доброволната работа, например. Как да я оценяваме? Бих искала да кажа и следното, което мисля, че има отношение към работата на тази комисия. Знаем, че за да постигнем една от целите на Европейския съюз за енергийната ефективност, а също така и целта за предотвратяване на измененията в климата, не можем да оценяваме напредъка в това отношение само като използваме брутният вътрешен продукт. Трябва да вземем предвид всички други аспекти, за да добием една а, ясна картина за реалното положение – Очевидно, обема на докладът е ограничен, така че аз не мога да се разпростирам прекалено много, но ние ще се съберем с докладчиците в сянка и ще направим предложения преди срокът, в който трябва да бъде внесено нашето становище очаквам да чуя какво мислите по този въпрос, особено по въпроса за допълнителните показатели, които по-добре отразяват а, различни страни на нашия живот. Благодаря. Благодаря. Има ли колеги, които искат да вземат думата? Господин Ламбърт. Благодаря, господин председател. Бих искал да започна своите коментари, като отбележа, колко малко от нас е тук, за да обсъдят тези въпроси. Вчера или онзи ден проведохме дебат в комисията ЕКОН във връзка с а, досие, което е като поддосие на настоящото, което разглеждаме в момента. И там почти нямаше интерес. Трябва да се събудим. Наистина, може би това звучи като доста досадна и скучна тема но тя е важна, защото, както знаете, БВП определя политиката, която се провежда в Европа и това е така от десетилетия. Има такова схващане, че когато БВП расте, това означава, че има общ растеж. Това беше общото схващане. И ние бяхме склонни да си правим извода, че ако БВП се развива добре, тогава економиката е добре. Но какво видяхме през последните няколко години? Че връзката между растежа на БВП и създаването на работни места повече не съществува. Говорим за възстановяване на економиката без създаване на работни места напоследък, когато има БВП и растеж и заличаване на неравенството, такава връзка също не съществува както и а, връзката между БВП и използването на ресурси. Тази пък връзка е много силна. Тоест, тук наистина имаме сериозни проблеми. Знаем, че промяната от БВП, отвъд БВП, ще отнеме много време тъй като БВП е вече дълбоко залегнало в нашата култура или в така да се каже, общото съзнание на обществото. Така че наистина ще мине известно време. Трябва да отделим внимание на този а, въпрос. Приветствам доклада от страна на Енви. Е, искам да поздравя докладчика за коментарите и за предложението, но искам да добавя някои неща. На първо място трябва да подчертаем факта, че това е инструмент, който ще определя политиката. Да разглеждаме БВП просто е и така. Ние се нуждаем от мерки. Мерки, които измерители, които ще ни позволят да изграждаме разумни политики. И тук правя връзка с съобщенията от вчера на комисията в връзка с управлението на економиката. Тук разглеждаме дефицити, дългове но с дискусията, която проведохме с Оли Рен в понеделник, ние всъщност разделихме нещата на фази, но отчетохме други измерители а, от социален и екологичен порядък. Наистина трябва да кажем, че тази работа трябва да съвпадне а, с економическото управление в Европа. За това става въпрос тук. Това беше първо. Второ, БВП, както се измерва днес, не е добър показател. Не, не, не води до удовлетворителни резултати. Да, трябва ни е такъв показател, но трябва да го изчистим малко. Защото води до, до отчитане на положителни резултати, пък трябва да отчитаме а, отрицателни явления, като например разливи на нефт, а, а, епидемични прояви на болестта рак и така нататък. Тоест тук наистина трябва да отчетем а, ключовия си принос, ключовия принос, който бихме могли да направим. Е, тук трябва, сме, се занимаваме с промишленост, трябва да се занимаваме с цифри, с данни. Трябва да подчертаем е, потребността от набиране на факти и данни. Трябва да събираме данни, които да ни помогнат да създадем тези измерители в социалната и екологичната сфера. Това е призив към комисията да гарантира, че Евростат ще започне да събира статистически данни и то точно върху какво и какви данни. А, може би просто трябва да посочим няколко ориентира, които биха могли да бъдат взети предвид. За социални индикатори, да речем, а, можем да вземем коефициента а, или така наречения брутен вътрешен коефициент, който показва неравнопоставеността в обществото или пък индекса за бъдността или индекса за социално здраве на ОНЕ. Тоест, казвам, не ние да изберем някакъв краен брой показатели, но просто ще ги спомена в моите изменения и да кажа, може би това са показатели, които трябва да разгледаме. В същото се отнася и за екологичните измерители. Днес сутринта говорихме за енергийна ефективност. Знаем, че ресурсната ефективност е много важна, но трябва да измерваме и други фактори. Не е лесно да се измери енергийната ефективност или ефективността на ресурсите ресурсите в дадено общество. Но ако гледаме сериозно на ролята на нашата комисия по промишленост и енергетика, ние трябва да събираме данни от тези отрасли. А, също така тези инструменти, които съществуват, а, да речем а, нетните а, приспособени или адаптирани спестявания. Също така отпечатъка, въглеродния отпечатък, може би това са отправни точки, които да ни помогнат да измерваме други фактори. Наистина ще се опитаме да бъдем по-конкретни, за да а, отговори това на проекто текста на комисията Envi. Но бихме могли да използваме, как да кажа, а, можем да предложим повече положителни фактори и да бъдем много конкретни защото нашата комисия разглежда фактите и данните и затова трябва да подчертаем този аспект. Това е моят коментар и ще ви ги предадем в писмен вид, за да не ви караме да вършите цялата работа сама. Благодаря. Благодаря сърдечно. Колегата Пипърт има думата. Благодаря, господин председателю. С голямо внимание слушах изказването на докладчика и на колегата и искам да задам един въпрос. На кого служи тази политика? Тази политика, която вие искате да проведете. Д дали това са неправителствени организации, занимаващи се с опаза на околната среда, може би на нови европейски агенции, които трябва да създадем, ако искаме да прилагаме тези показатели, или ще послужи за създаването на а, голям обем бюрокрация. А ако те не служат на най-бедните региони на Европа и с а, този подход излезете извън рамките на солидарността, върху която се оповава Европейския съюз. И а, приемам а, ваша, вашия аргумент относно а, градското устройство, а, зоните, а, които са в рамките на Натура 2000, както и биологичните компоненти, социалните компоненти, които искате да а, засилите. Но а, ако в бъдеще става въпрос за изолиране на ам, крайните региони в Европа. БВП се използва до сега за БВП се използва за измерване на благосостоянието на определен регион и ако той е под определени показатели, получава финансиране от Европейски е, съюз. Във вашето становище пише, че постигнато на на Европейския съюз по отношение на енергийната ефективност и справяне с измененията в климата отговаря на едно намаляване на БВП. Това ли е сред вашите цели? А именно да отнемете перспективите на тези бедни региони да получават финансирането Европейския съюз. Това е много опасно това е опасно и за териториалното устройство и може да се стигне до там, че европейски региони, които до сега са получавали финансиране, ще трябва да се лишат от него. Например, в Рейнския регион, там се получават субсидии за добива на въглища. Има много големи екологични последствия. Но там все пак регион е богат и може да се справи с а, тези екологични последствия. Но има други бедни региони, които имат възможност а, да се справят с тези екологични а, негативни последствия само чрез финансирането Европейския съюз в рамките на стратегията Европа от 2012 година трябва да се предвидят също средства за такива региони да се справят с економически негативни последици, с екологични негативни последици. Моля ви, не унищожавайте добрите практики, свързани с солидарността на Европейския съюз. Колегата Декампус има думата. Обригадо, сеньор президент. Благодаря, господин председател. Още в самото начало искам да благодаря на, на докладчика за нейната работа. Много важна работа, съгласен съм с това. И мисля, че си струва комисията да направи съобщение по този въпрос. Това е много актуална тема. Има пряко отношение към економическото управление – и затова приветствам тази инициатива. Бих искал да кажа, че докладът на комисията не а, говори само за материалния прогрес, когато измерва а, напредъка. И искам да похваля комисията за това. Искаме Европа да бъде новаторска. Нейните идеи да променят света. Но за да стане това, трябва да приспособяваме показателите, от които се ръководим. Необходими са ни допълнителни показатели, които да оценяват социалната среда, а не само материалната показатели, които да оценяват равенството и неравенството, разпределението на благата и така нататък. Необходими са ни показатели за на доходите, как се изчисляват различните показатели, но разбира се, не искаме да отваряме котията на Пандора, защото показателите могат да бъдат полезни, но има и редица допълнителни изисквания. Показателите трябва да бъдат надежни, да отразяват средата, за която се отнасят, да бъдат ефективни по отношение на цената си. Това трябва да бъдат едни сериозни показатели, надежни показатели. Всички, които работим в тази област, знаем това. Във всички случаи би било противопоказно да преувеличаваме е, една или друга страна на въпроса, както някои колеги казаха, не искаме в никакъв случай да създаваме допълнителна бюрокрация. Защото ако предложим поредица от показатели, те, ако не са достатъчно надежни и точни, няма да има смисъл от тях. Необходимо е да се запълнат определени празноти и тези празноти са дефинирани в стратегията 2020. Тоест, не трябва да получим показателите, от които се нуждаем. И, например, една от важните, една от важните страни на нашия живот е, е заетостта. Заетостта е, има централно, а не периферно значение. На нея, например, трябва да се обърне внимание. Искам да благодаря на докладчика за всичко, което е направила. Колеги Ламбац, нохмал. Колегата Ламбъртс отново. I, I like to, to Само искам да отговоря на колегата. А, забравих ви името. Извинявайте, само няколко неща искам да кажа. Първо, когато започвате, че казвате, че започваме да измерваме факторите и това означава нова бюрокрация, аз не гледам на нещата по този начин. Не приемам вашата гледна точка. Съществува риск, трябва да го избягваме. Съгласен съм. Но за това изрично казах Евростат. Това е една организация, която набира статистически данни. Ефективна е. Отиват там, където я допускат. Разбира се, ако някои страни е затръщнат вратите си, на нея работата ще стане по-трудна. Но имаме Евростат и аз не съм за създаването на нова организация. На второ място. аз съм впечатлението, че трябва да измерваме някакви неща и да е други, но нека да го направим сравнение с колата ви. Когато си карате колата, искате да знаете колко гориво ви е останало в резервуара. А ако нямате, ако не знаете колко бензин имате, това означава, че ще се натъкнете на неприятна изненада. И като казвам, че трябва да разглеждаме тези въпроси, го казвам, защото трябва да знаем дали ресурсите, които използваме, се изчерпват да речем, баща ми в своята кола не е имал никакъв е, измерител за това дали е, какво количество бензин е горела колата му. Но сега е, имам тези показатели, тези индикатори и аз мога да минимизирам е, употребата на гориво. И така, аз не знам, не съм за това да въведем 100 нови показателя но цялата ни економика да зависи от един а, индикатор означава а, самолета да зависи само от а, управлението на скоростта. Всъщност, наистина не знам дали това ще се отрази зле на солидарността, но поне според мен това не е целта да се бутне системата в съвсем друга посока. Не, ние все още се уповаваме на европейската солидарност. И ако по този начин сте го разбрали, искам да ви кажа, че това значи, че не съм се изразил ясно и трябва да си говорим очи в очи. Но това не е намерението на зелените. И ние наистина не искаме да се прави нещо радикално, но да включим 20 показатели, т.е. имаме бедност, имаме образование, да, добър старт е това и употребата на ресурсите, тъй като това е изключително важно и е силно подчертано в стратегията Европейски съюз 2020 година. Благодаря. Господин Матиас още веднъж. Obrigada, Sr. Presidente. Eh, благодаря, господин председател. Преди всичко искам да благодаря на всички, които участваха в тази дискусия за техния принос. Мисля, че от изказванията стана ясно, че си струва този въпрос да бъде обсъден. Струва си да помислим защо са ни необходими допълнителни показатели. Трябва да обясня някои неща. Както казах и в самото начало, Опитвам се да изложа в най-едри штрихи принципът е, за това, че са необходими повече показатели, но ако искате по-нататъчна опознавка, мога да навледа в по-големи подробности. Какви биха били тези показатели? Не съм имала време да се занимавам е, подробно с е, това. От това, което е, чух, е, разбирам следното. Явно всички сме съгласни, че е, като измерител БВП не е достатъчен. Сега дали а, ще кажат някои Отдавна го използваме, но не е необходимо нещо повече. Какво се опитали да направя? Да, бъде, да внесе малко по-голяма конкретност в а, темата. Да посоча, че има възможност да се използват и други показатели, които могат по-добре да отрезат реалността на живота в европейските общества. МВФ и ООН също използват различни показатели. Но мисля, че трябва да видим как може да приспособим тези показатели към европейските реалности. Каквито и да са показателите, те трябва по-добре да отразяват реалността и да бъдат по-надежна основа за взимане на политически решения. И стигаме до този извод, защото сегашното положение е съвсем не е задоволително. Тоест, необходими са ни допълнителни показатели. Не казвам а, други, альтернативни, а допълнителни. В никакъв случай не искаме да създадем някаква а, многоглаво а, бюрократично чудовище. В никакъв случай не това е целта ни нито пък искаме да хвърлим съмнение, сянка на съмнение върху измерители и показатели, които се използват сега. БВП не отговаря на нарасналите нужди. Значи необходими са ни други показатели, които да отразяват реалността в Европа за да можем да следим какво става в Европа. Показатели, които отразяват качеството на живота, отразяват различията между различните страни и региони. Тоест, необходимо е нещо, което по-добре отговаря на целта. Ясно е, че БВП има своите слабости. Стратегията 2020 вече ни насочва а, към някои неща и предопределя определени избори. Нямам нищо против заедостта да бъде един, от, един подобен показател. Показатели, свързани, свързани с околната среда или пък с, с, с социалните измерения, са също възможни. Но Кажат това, което някой тук каза. В никакъв случай не искаме да отваряме котията на Пандора, нито да създаваме многоглава хидра. Искаме допълнителни показатели, които биха могли по един а, скромен начин а, да отразят по-добре реалността, нещо от което се нуждаем. Прави сте, Имаме различни избори, има някои многомерни а, показатели, трябва да избираме. И това няма да е лесно. Ясно е. Трябва да избираме какво и къде да мерим. Да, и, трябва да измерваме политическите решения, а не само материални неща или пък пари. Мисля, че тази дискусия беше положителна. В никакъв случай не искаме да отслабим основите, на които се гради економическата политика. Просто не се иска да направим още една крачка в посока, в която вече сме вървяли, вървели да не пренебрегваме нематериалните и нетърговски аспекти на нашия живот. Социалното неравенство, реалните условия за за заетост, околната среда и така нататък. Благодаря. Благодаря. Няма други хора, колеги, които искат да вземат думата. На 7 октомври е срока за внасяне на измененията. И така преминаваме към точка 17а. Имаше предложение да се обсъди текст, който ще изпратим за КОП-16. Текст вече е изпратен. И има ли нужда да се обсъди текста? Ето защо. Искате ли да кажете нещо? Ако няма никой какво да каже, тогава казвам, че текста беше изготвен а, от цялата комисия, бяха направени и внесени измененията, всичко е готово, текстът е изпратен. Добре. Ако никой не иска да вземе думата, преминаваме нататък. Точка 18 от дневния ред представяне на изследване относно децентрализирано производство на енергия, бариери към настоящия момент. Мога ли да дам думата на господин Брюзен? Какво се случва? Добре, госпожа Кавалио все пак иска да каже нещо по точка 17а. Госпожа Карвалио. You, Благодаря, господин председател. От името на НП искам да кажа някои думи за по темата, която ще се обсъжда в Канкун. На първо място искам да изразя съжаление за това, че програмата на ЕМВИ не позволи участието на комисията ИТРЕ и искаме да си гарантираме, че следващия път ще бъдем включени, защото ние отговаряме за промишлеността, енергетиката и така нататък и трябва да получаваме информация за прогреса на преговорите по климатичните изменения, също както и Комисията по околната среда. Изразявам съжаление за това, което се случи, че не можахме да участваме и също така текстът беше подкрепен, този компромисен текст от различни комисии и наистина ще е много важно групите, както и мнението на ЕНЕП, и а, да се да води до гласуване анблок. Текстът, договорен от всички групи, а, се фокусира най-вече върху енергетиката и изследователската дейност и промишлеността. Съдържа три важни теми. Промишлената конкурентоспособност. Тук а, и търси си международно споразумение, което осигурява конкурентоспособността и равни условия за всички отрасли. Подчертаваме ролята на научно-развойната дейност, както и добавената стоеност на спестяването на енергия. Това са важни теми в международните преговори и би било много важно, важен принос за постигането на целите за цел 2. Благодаря. Ich bedanke mich äh, auch für den Hinweis. Благодаря за посоченото госпожа Карвалю. Да, процедурата не беше много справедлива, но проблемът е, че не можем да насилим създаването на някакви инструменти. Вчера беше също така споменато, че трябва да се намеси и конференцията на председателите. Относно доклада а, на Ел, тогава и председателския съвет се застъпи за това точката да бъде включена в дневния ред относно КОП-16. КОП-16 съществува същия проблем. Това е един принципен проблем. Благодаря, благодаря а, за вашите коментари. Сега преминаваме към 18-та точка. Това става въпрос за едно изследване, което беше направено по нашата, наша поръчка. Господин Ланор, след това Дейвид Елисън. Те ще ни представят резултатите. А, писмените документи са ви изпратени. Днес ви ги раздадоха още веднъж. Може би колегите ще имат някакви въпроси. Благодаря ви, имате думата. I don't know who start. I will start. Is it working? Yeah. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ни дадете възможност да споделим с вас резултатът от това поръчване. Аз се казвам Жан-Кристоф Лануа. Ето виждате тук другите участници в проучването върху децентрализираните енер... системи за производство на енергия. Матио Алтман, Дейвид Елисън, техническият научно-изследователски център ВТТ в Финландия. А също така и Педро Линарес от университет Понтифика Комилас в Мадрид. Обхватът на проучването беше да се оцени технически, економически и регулаторно състоянието на децентрализираните системи за производство на енергия в Европа. Въз основа на тази оценка ние предлагаме редица политически препоръки за финансиране, инфраструктурни въпроси и така нататък. А също така някои конкретни предложения за малките и средни предприятия и координирането на системите, които работят в Европа. Каква беше целта на доклада? Европейската енергийна система преживява дълбоки промени. Ние преминаваме от изкопаеми горива и атомна енергетика, високо централизирана към една по-децентрализирана е, система на производство на енергия, като използваме възобновими енергоисточници и разпределено а, производство на енергия, складиране на енергия, съхраняване на... И това ще видите на следващия диапозитив. И причините за това са няколко, които изброявам но преди всичко ние трябва да се съобразим с целите за 2020 година да намалим въглеродните емисии, да увеличим дела на възобновимите енергоисточници, да а, а, повишим енергийната ефективност. Трябва да повишим сигурността на доставките, като възобновимата енергия понякога, понякога привнася напрежение в енергийната система. И възможно е да се стигне до прекъсване на енергоснабдяването. Трябва да внимаваме това да не се случва. В същото време търсенето на електроенергия нараства и в резултат на третият енергиен пакет е, в ход е либерализацията на енергийните пазари. Нека сега да се спрем на някои дефиниции. Преди всичко, какво е а, разпределеното производство? Значи, това са малки производствени мощности, които са свързани с а, а, мрежата с средно, високо и ниско напрежение. този начин енергията се предоставя на местно равнище. Това е значи, енергия от морските приливи, отливи или вълните, от ветрови генератори, от слънчеви преобразователи и така нататък. Също се отнася до използването на биомасата и също така изкопаеми горива, въглеродна, въглеродна основа, особено природен газ. Друга а, идея, това е реакцията прямо търсенето. Значи, не става дума толкова за пестене на енергия, по-скоро за прехвърляне на, а, на товарите по друго време. Тоест, наместо да си пуснете да не си пускате пералнята в 6 часа след обед, когато има върхово търсене, а по-късно, когато пикът на търсенето на електроенергия вече е отминал. И като реакция на тези дълбоки промени, електропреносната мрежа също ще се промени и ще преминем към е, нещо по-активно, по-динамично, нещо, което наричаме интелигентна електропреносна мрежа, на английски Smart Grid. Идеята за Smart Grid е, не е изрично и ясно дефинирана в наличната литература но а, в нея тя предполага децентрализирането, използването на интелигентно управление, възобновими енергоисточници и енергийна ефективност. А друга важна страна, това е съхранението, съхраняването на произведената енергия. Възобновимите източници на енергия не работят непрекъснато, така че добре е да може да се съхранява енергията, когато не, не, не, не ни е потребна, за да може да използваме, когато търсенето е голямо. И затова все повече е, става ясна нуждата от съхраняване на е, енергоисточниците, на енергията, произведена от тях. Друг важен момент е ролята на малките и средни предприятия в децентрализираната система, те на тях се пада около 30% от европейското потребление. И, и те играят голяма роля по отношение на енергийната ефективност и въглеродните емисии. Значи много важно е малките и средни предприятия да бъдат включени в, в каквито и политически рамки да решим, че а, е, са необходими. Сега набързо няколко цифри и факти. Хидроенергетиката е, е най-големият източник на възобновима енергия в, Европейския съюз. Е, ветровите са на второ място. Европа е, е начало в това отношение вече изпреварила е САЩ и Китай по новите мощности, които се инсталират всяка година. Uh, 11% uh, uh, а пък другите са слънчеви преобразователи и така нататък. Андро ще продължи нататък. Искам да кажа няколко думи, защо са толкова важни децентрализираните системи. Един от проблемите е с възобновените източни енергия и е тяхната прекъснатостта на тяхното действие. Те не работят непрекъснато. И това създава тесни места в е, е, енергоснабдяването поради тази е, липса на непрекъснатост. Има, разбира се, няколко възможни решения. Едното решение е да разместим във времето големите потребители. Другата възможност е взаимните връзки с съседните страни, така че да се споделят енергийните товари. И разбира се, за да може да постигнем всичко това, необходимо са научни изследвания, научна и развойна дейност, за, както за интелигентните мрежи, така и за всички други енергоисточници. Сега, какво е необходимо за децентрализираните е, енергийни системи? Преди всичко, интегриране на енергомрежите в е, целия Европейски съюз, взаим, интер, връзки, взаимни връзки, защото без е, цялостно интегрирана енергийна мрежа би било трудно да се управляват ефективно е, енергоползването и енергопроизводството. И при една интегрирана мрежа ще бъде по-лесно да се включат и възобновимите енергоисточници. Достъпът е, е също много важен. Е много е, важен въпрос е е, достъпът, е, той се отнася до възстановимите енергоисточници, не трябва ни също така и по-последователна и гъвкава законодателна рамка. Сега съществуващото законодателство не е достатъчно гъвкаво. Би трябвало да бъде по-гъвкаво, за да може да поощрява по-широкото използване а, е, на възобновими енергоисточници и други ресурси. И накрая, прозрачна е, система от стимули, която да обхваща целият Европейски съюз. Тя трябва да е, поощрява инвестициите и развитието на технологията във всички страни членки. В момента не съществува подобна е, политическа рамка, която да обхваща целият Европейски съюз. Има някои неща, но не е достатъчно. Много повече може да се направи. И накрая необходима е по-добра рамка за поощряване и подкрепа на научно-развойната дейност. Сега по отношение на интегрирането на мрежата в рамките на целия Европейски съюз, колкото по-голям колкото по-голяма е мрежата, толкова по-лесно става интеграцията. И това а, значи, а, изграждането на европейска мрежа а, улеснява интегрираното управление. А, оттам нататък да се създадат взаимни връзки. А, вече има напредък в това отношение, но необходима е обществена подкрепа, за да вървим по-бързо напред. Използваме нашите ресурси. Непрекъснато наблюдение също е необходимо, защото много пъти при създаването на енергопреносни връзки не се постига очакваният ефект. Затова трябва да се види какво точно става. Обаче, ако не бъде изградена европейска мрежа, ще имаме много по-малки възможности да използваме възобновими енергоисточници. Разбира се, не става дума просто за мрежа, а за интелигентна мрежа, така наречените smart grids. И сега за достъпът. Достъпът до мрежата навсякъде в Европейския съюз. Третият енергиен пакет включва този въпрос. Страните членки имат право да включват въпроса за достъп до мрежата – в своите политика. И, обаче, знаете, че много, по много различен начин се урежда достъпът в различните страни. Въпросът е кой ще а, плати за свързването на възобновимите енергоисточници към мрежата. Дали онези, които произвеждат възобновима е, електроенергия, възобновими източници или на собствениците на енергопреносната мрежа, големите фирми. И в различни страни подхождат различно към решаването на този въпрос. Ако искаме да поощрим използването на възобновими енергоисъчници, тогава е добре да накараме собствениците на енергопренесната мрежа да плащат за тяхното включване в мрежата. Разбира се, по този начин ще може да се прехвърли другаде потенциалните повишение на разходите. Защото големите, големите компании като ли по-лесно ще абсорбират това увеличаване на разходите, свързано с свързването на възобновимите енергоисточници. Страните членки е, и тяхното прилагане на всичко това трябва също да бъде внимателно следено и наблюдавано. Защото е, как точно ще се прилагат тези принципи зависи от стратегиите, които различните страни са възприели. А, може да се предвидат а, е, допълнителни а, изисквания за достъпа до мрежата на, на нивото на целият Европейски съюз. Обикнове, особено когато става дума за стратегии, различните стратегии на страните членки. Мисля, че би било добре да имаме една по-последователна и по-гъвкава законодателна рамка. Е, има някои проблеми е, между Европейската директива за сградите и директивата за съчетаването на е, електропроизводството и производството на топлинна енергия. Колко електричество може да се произвежда от генераторите, които произвеждат топлинна енергия. Това от една страна, от друга страна, тук е голяма роля играе изолацията на сградите, изолираните сгради, разбира се, се нуждаят от много по-малко топлинна енергия и в такъв случай в комбинираните системи делът на топлинната енергия ще бъде по-малък за сметка на увеличен дял на е електропроизводството. Не по-малко важно е, че в момента няма гъвкавост в, в схемите за търговия с емисии. Е, и особено в сектора, който не е обхванат от е, системите за търговия с е, емисии. Няма достатъчно стимули за повишаване на енергийната ефективност на сградите, няма задължителни цели за енергийната ефективност, освен тези 9%, които са заложени. И енергийната инициативите за енергийна ефективност не са свързани достатъчно надежно с други механизми. Е, пакетът за климата и енергийният пакет. Защото тези системи могат, ако са достатъчно добре взаимосвързани, могат да осигурят стимули за по-голяма енергийна ефективност в строителството. И пазарът за търговия с емисии би могъл да се разшири и да обхване и други сектори на економиката. Няма защо той да бъде толкова ограничен, както е сега. Това е въпрос на гъвкавост, за който се струва да се помисли, защото без подобна гъвкавост едва ли ще може е, инвестициите да бъдат да донесат най-висока ефективност и да получим максималният ефект от тях. Тоест, необходими са повече инвестиции в по-голяма енергийна ефективност. Сега, поощряването на възобновимата енергоисточници изисква съответното законодателство в страните членки като съответните производители е, на енергията, възобновими енергии източници, е, плащат е, своят дял и енергийните има изисквания компаниите, енергопроизводителните компании да произвеждат една част от електроенергията от възобновими енергоисточници, Разбира се, те често предоставят тази задача на подизпълнители, които произвеждат възобновимата енергия. Но задължението, вменено във връзка с стратегията за възобновимите енергоисточници, в момента не гарантира висока ефективност. Може би защото е отскоро системата, от, отскоро се прилага в, в, в някои страни. Послед, в, в, в, в резултат на това а, ясно е, че е, системата за задължителен да, дял на възобновените източници в, в общия баланс, енергиен баланс, а, а, ускъпява е, е, електропроизводството. Разбира се, и за търговете, и за а, всички останали етапи а, от производството са необходими средства. Има несигурност, която се дължи и на колебанията в цените на, електроенергията. Много е трудно да се направи дългосрочно а, планиране и да се види какви стимули са необходими за системата. за Споменава се е, е, много често, за пример, Обединеното кралство, че е, не е възприело широко използване на възобновима електроенергия. Ето ви една карта, която показва големите различия между страните. Синято е системата FIT, в червено е системата за стимули зеленото са комбинация от двете системи. Е, това е интересен подход. Uh, системата СИД е, общо взето като че ли е по-ефективна и страните, които я използват, вече стават пример в това отношение. Виждате, че това са синято, сини отбелязани повечето страни в Европейския съюз. Към тях сега може да се добави и Финландия, което също в момента въвеждат е, тази система по отношение на ветровите паркове страните, които имат по-дълъг опит, успяват да поощрят използването на възобновими енергоисточници. За това отношение, за пример, може да вземем Германия. И мнозина твърдят, че това е резултат на прилагането на системата ФИТ. Но тук говорим за добър пример в този случай по е предимството на системата FIT. Тук имаме много по-добра интеграция и съвместяване на различните технологии а, за въз... производството на енергия от възобновяеми източници. Например, домакинството Можете да използвате слънчеви панели, слагате си ги на покрива и използвате енергията, която си произвеждате сами. Това не работи много добре, когато системата е РО. Тоест, тук имаме интерес от страна на малки инвеститори и това означава, че тази система FIT е по-подходяща, тъй като малките инвеститори печелят по-добре. По този начин има по-голяма сигурност и по-малки разходи, защото често, но не винаги системите не се различават особено в различните страни. Но също така се дават договори, концесии за дълги периоди от време, да речем за 20 години. И когато сте инвеститор, вие знаете, че следващите 10-20 години вие всъщност имате гарантирана цена а, за енергията, която предлагате. Разходите са по-низки, няма разходи свързани с участие в търгове, не трябва да купувате документи за кандидатстване, просто си заплащате енергията по този начин наистина рязко се намаляват разходите. Наистина не е лошо да има прозрачна структура, прозрачна система от стимули. И такава система може да се въведе в целия Европейски съюз. По този начин могат да се поощрят резултатите и усилията, които се влагат в тези системи. Както знаете, тези усилия са неравномерно разпределени на континента, в Европейския съюз. Така че една такава система за стимули в цяла Европа би могла да свърши добра работа. Добре е, може би, да се поддържат и системите за съхраняване на енергия. Те се нуждаят от повече инвестиции, от повече развойна дейност, но наистина се нуждаят и от стимули. Тук прескачам въглеродния данък, въпреки че смятам, че наистина този данък би могъл да подпомогне и други области, като например използването на определени вече съществуващи структури, но тази част я прескачам. Също така искаме да кажем, че добре да имаме рамка за подкрепа на изследванията. тук поставяме особено ударение върху улавянето и съхраняването на въглероден диоксид. Отделят се големи, така значителни средства за създаването на такива съоръжения, но няма доказателство, че тези съоръжения работят както трябва, особено в големи мащаби, когато става дума за голямо съхраняване, за голямо съхраняване на въглерод. Също така, като че ли са и доста скъпи. И така, защо да не се дават повече средства за други програми, в които се използват доказани технологии? Тези технологии а, може да дадат решение на редица проблеми сега, за разлика от съоръженията за съхраняване на въглерод, които ще проработят след 10 години, да речем. И нещо, Последно, което искам да отбележа, тук става дума не само за пари, не само за разходи. Тук виждате средствата, които са отделени от страна на Европейския съюз за научна и развойна дейност. Понякога изглежда все едно парите на Европейския съюз следват развитието на стопанската дейност и ние според мен трябва да обърнем нещата може би трябва да разглеждаме по-обещаващи технологии, в които не се изисква толкова голямо количество корпоративни инвестиции. Разбира се, трябва да се следва рамката, трябва да има съвместно финансиране. Когато говорим за кофинансиране, понякога те се кофинансират от публичния сектор. И виждате тук какво сме показали на схемата, но не винаги ние се стремим към този модел. на интелигентните електромери, електромер... Е, интелигентните мрежи ще получат подкрепа. А, извинявайте, приключихте ли? А, да, две минутки, за да приключим с последната точка, която искаме да ви представим въпросът с малките и средни предприятия, поне теоретично можем да сметнем, че е, децентрализираното генериране на енергия трябва да бъде много дружелюбно към малките и средните предприятия, защото води до значително намаляване на разходите за енергия. Става дума за сигурни вариации на цените и а, може да доведе до допълнителни приходи. Ако произвеждате слънчева енергия, може да я продадете на електроразпределителната мрежа. Това е на теория. На практика има редица проблеми. На първо място е, децентрализираната енергия, енергия е натоварена с много високи капиталови разходи. Малките и средни предприятия нямат толкова големи финансови ресурси. Е, възвръщаемостта, периода на възвръщаемост е доста дълъг. Е, МСП-тата няма толкова дълъг, дълъг хоризонт. Също така, като че ли липсва осъзнаване на потенциала спрямо енергията, която се произвежда, излишъците, които могат да се продават. Дори да имат такива познания, такава информация им листват познания за това какви ресурси са им необходими, трябва да се назначат менеджер по ресурсите и така нататък. Тоест, ние в доклада препоръчваме да има интензификация на комуникациите, разпространяване, обучение, предоставянето на специфични конкретни инструменти, например поставянето на жалони в тази област, както и да се премахнат бариерите пред компаниите, които работят в тази област. По този начин те ще приемат по-лесно тези идеи. И така, заключенията. На този екран сме обобщили ключовите препоръки от нашия доклад. На първо място, това, което препоръчваме е да се подобри мрежата в европейския мащаб. Определено третия енергиен пакет е добра стъпка в правилната посока – но трябва да се упражнява контрол при прилагането. Според нас европейската законодателна рамка беше добра за големите ВИ, но не толкова добра за малките. Има малко противоречие тук в тази област. Препоръчваме да се справи те с тези противоречия, с този разнобой. Като става дума дори и за финансовите въпроси, тук става въпрос за деликатност. Това е чувствителен въпрос на европейско ниво. Тук препоръчваме въвеждането на мрежата ФИТ в целия Европейски съюз, както и на въглероден данък. Също така трябва да се адаптира рамката, изследователската рамка, за да се подпомогнат малките и средните предприятия и да се примахнат бариерите пред тези предприятия. Благодаря за вниманието. Благодаря ви сърдечно за информацията, която ни предоставихте. Има колеги, които искат да вземат думата. Те са и последните мухикани тук, така че им давам думата. Да, аз със сигурност няма да имам последната дума. А, искам да благодаря за изследването, което ни представихте. Въпросите ми са от общ характер, когато говорим за мрежите на бъдещето. Говори се за един общ европейски енергиен пазар, за енергийна стратегия, но е ясно, че в бъдеще ще имаме нужда от трасета от север на юг. Когато вятърът ве на север, на юг скоростта му не е толкова силна и така нататък. Обаче тези трасета от кого ще бъдат управлявани те? От кого ще бъдат финансирани? В а, Германия имаше една такава дискусия. Много добре функционира електроразпределението, но има все пак няколко проблеми. Ако а, искаме да гарантираме използваната фотоволтаични инсталации, то ще имам нужда и от персонал, който да поддържа тези инсталации. А, това, ако го отнесем към европейските мащаби, проблема ще се задълбочи в бъдеще как е, енергийната мрежа ще изглежда като интернет. Ще има е, е, много наброй оператори, които трябва да бъдат обхванати. Но аз като инженер питам как ще управляваме тази мрежа и ако тя не е стабилна, сме изложени на рискове. За мен няма граници. Ще защото потоците от информация трябва да бъдат управлявани. Трябва да има а, сигурност при поддържането и управлението на тези мрежи. Трябва да има една граница на децентрализирането. Това е тема, с която може би трябва да се занимаем. И а, когато говорим за мрежи, за мрежи, а, които да поддържат еднакво напрежение, а, и когато говорим за други стратегии, тогава може е, неволно да се намесим е, в е, енергийния микс на отделните държави членки. И един въпрос към Маткриц. Много интересен проект. Интелигентните мрежи, извинете. Това е много а, интересен проект. А, Споменахте случая с а, пералнята, но а, дали а, домакините, които перат, ще са на това мнение? А, дали те ще са готови а, да предприемат такъв вид спестяване на енергия? А, Трябва да се изчислят и е, цените на електричеството, трябва да може да се изготвят прогнози за това колко силен ще е вятъра и така нататък. Е, добре ще е да има едно разумно финансиране, което може би ще го включим в едно е, по-нататъчно обсъждане. Сега думата на експертите. Oh, uh, Извинявайте, ма имаше още един въпрос от uh, колегата Матиас. Да, госпожа, имате думата. Да, благодаря, господин председател. Аз uh, също бих искала да благодаря на експертите, които представиха това проучване. Много важно проучване за тази комисия. Искам да попитам само е, да задам само един въпрос по една от точките в връзка с свързаността на мрежата, с изграждането на интерконектори между отделните мрежи в рамките на Европейския съюз. Това е въпрос, който е много важен за нас по ред причини. Първо, много енергия се губи по пътя, при трансфера по мрежата. Тук трябва нещата да бъдат подобрени. Имате ли по-конкретни предложения, да речем в заключенията, които а, биха могли да ни помогнат а, от тази гледна точка? Може би бихте могли да коментирате. На второ място, говорим за ВИ, за възобновяемите източници. Отново много важен въпрос. А, някои държави членки нямат проблеми при постигането на предварително определените цели за намаляването на емисиите. Но въпросът е да се избере правилния вектор. Наистина е трудно да се е, избере източника. Звучи противоречиво, но ако се забрави целта, всички усилия стават безсмислени. И последната причина, защо говоря за този въпрос, е свързана с факта, че имаме системи за производство на енергия. Това са големи инсталации, които са децентрализирани. И като че ли трябва да се занимаваме повече с микрогенерацията на енергия. Имате ли такива разработки, свързани с микрогенерацията? Тук става дума за производството на енергия по принцип. Искаме да интегрираме Европейската стратегия, затова задаваме всички тези въпроси. Благодаря. И така давам думата на експертите. Имате думата. Аз ще се опитам да отговоря на тези въпроси. Не знам доколко ще е успешно това, но първият въпрос, големият въпрос беше свързан с разходите и как покривате тези разходи, защото предлагаме всичко това и то струва пари. Някой трябва да плати сметката, някой трябва да управлява системата. Има прогнози, които показват, че потреблението на енергия ще нараства с 2% годишно. И енергията трябва да идва от някъде, трябва да се произвежда и да се управлява цялото производство. Така че големият въпрос не е кой и как ще поеме сметката, а къде да се инвестира. И според мен по-скоро въпросът не е въпрос. Защото, да, наистина ще трябват пари, тъй като всяка една промяна в всички инвестиции изискват средства. Но смятам, че ползите на производство на енергия, които се базират на ВЕИ, са толкова по-големи, отколкото системата, с която разполагаме в момента, че особено с оглед на изискванията спрямо околната среда, това е правилният път на развитие. И ако а, говорим за разходите, смятам, че тук няма да се изискват много повече пари, отколкото ако произвеждаме енергия по обичайните начини. Напротив, даже може би традиционните начини на производство са по-скъпи. Включили сме някои подробности в самия доклад за цената на различните технологии и всъщност разходите по ВИ намаляват в сравнение с производството на енергия от изкопаеви горива. Тук имаме редица проблеми, свързани с недостиг, с разходи по справяне с негативните ефекти върху околната среда. Тоест, това, което искам да кажа, че възобновяемите източници стават все по-ефтини и по-ефтини. За мен е трудно да разбера защо някои, някои хора предпочитат да не се развиват в тази насока. Сега, когато говорим за мрежите и свързването на мрежите, означава, че а, ще имаме много по-голяма ефективност по отношение на енергията в сравнение с с ситуацията, в която сме сега. Да, наистина ще трябват инвестиции за изграждането на тези връзки а, между отделните енергоразпределителни мрежи, а, но това ще е благотворно в дългосрочен план. Кой ще управлява мрежите? Това са големи проблеми. И разбира се, те трябва да бъдат решени. но някой трябва да ги управлява. Аз наистина не мога да си представя, че никой няма да ги управлява тези мрежи. В, сега по отношение на самите връзки между отделните мрежи. Нямаме повече конкретни предложения, отколкото това, което е посочено в самото проучване. Трябва да има връзки между мрежите в отделните държави членки, иначе не могат да се изградят интелигентни мрежи, които да функционират ефективно. Не виждам друг начин. Uh, Obviously, EU spending on these interconnection networks helps. Uh, Разбира се, инвестициите от страна на Европейския съюз ще помогне финансиране, което ще помогне нещата да тръгнат в правилна посока. Не беше наша работа да разработваме нови политики. Това са важни въпроси. Имаше един свързан с това въпрос между какви технологии да се избере. Не разбрах точно откъде идва този въпрос. Защо се занимавате с това? Може би трябва да ми обясните какво точно искате да знаете. Разбира се, страните могат да изберат най-добрите технологии, които съществуват в зависимост от нуждите, които се различават значително но съществуват технологии, които могат да бъдат използвани в почти всички държави. Например, геотермалната енергия. Това е една технология, която може да се използва навсякъде. Това, което беше казано, че няма толкова възможности за използване на ВЕИ в различните държави членки, не е вярно. Да, ресурсите може би се различават. Не може да се отдели същото финансиране от всички държави членки. Но чувам това възражение през цялото време. Нямаме парите да плащаме за тези веи, да речем. Да, обаче пък има инвеститори, които ще се радват да инвестират. За тях това ще доведе до приходи. Така че по-скоро трябва да се създаде система от възможности, система от стимули. Тоест, според нас не ресурсите са проблем. Ако въпросът е свързан с предложението а, за разпространение на системата ФИТ в цяла Европа, аз не знам дали съм прав това, което мисля. Предимството на системата ФИТ като цяло е, че може да подкрепяте, да поддържате определени технологии, които вие предпочитате. E Всъщност причината да се избере системата FIT като допълнение като системите, които съществуват в държавните членки, е, че е, има минимални изисквания за поддръжката. такава поддръжка се оказва на всички, които искат да изградят такива, такива системи. По този начин може да се постигне една обща система в целия Европейския съюз. Подправям, че отговорих на въпросите ви. Gut, ich bedanke mich. Very, very briefly. Uh, много накратко. да се върна към въпроса за цената на енергията от възобновими енергоисточници. Нещо, което винаги ме очудва, че колкото повече инвестирате в възобновими енергоисточници, толкова по-ефтини стават. Докато при енергията на базата на въглеродни горива е точно обратното. И затова има смисъл да използваме една децентрализирана система от възобновими енергоисточници. Втория въпрос е свързан с вашия въпрос за интелигентните мрежи. Европейския съюз започна въвеждането на интелигентни електромери. Целта е 80% от домакинствата да имат подобни електромери до 2020 година. Мисля, че това е добра крачка напред, за да реагираме на търсенето за да може да се оптимизира е, енергоползването. Няма да бъде полезно обаче, ако в същото време не се въведат е, плаващи цени на електричеството, защото плаващите цени ще позволят е, комуникации в реално време между потребителят, който има интелигентен а, електромер и по този начин в реално време ще се оптимизира потреблението на електроенергия. Благодаря. Няма колеги, които искат да вземат думата. Благодаря на експертите. Благодаря на сътрудниците, които все още са тук. Това беше един много приятен след обед. Приятно пътуване.